страна трябва да изпълняваме и решенията от Париж. Правителствата, които нарешава, нарушават екологичните договорности, трябва да бъдат наказани. Не трябва през 2021 година на европейските пазари да се продават продукти, които не отговарят на екологичните стандарти. Планетата е нашият общ дом и това беше потвърдено още веднъж от COVID-19. Затова ние трябва да действаме заедно. Ние трябва да наложиме на бразилското правителство да спазва изискванията за бъдещето на нашите деца. Е, Благодаря госпожо председател. През последните години ставаме свидетели на това, че популистската политика и демократичният дефицит винаги вървят ръка за ръка с увреждането на околната среда. Авторитарната политика винаги представя риск за природното богатство. Защо? Всъщност, онова, което виждаме днес, Тръмп, Балсенаро е, е признак на една стара неолиберална политика, която е, развива крайната е, десница, националист политическите е, сили, е, е, преследващи максимална печалба, без да се интересуват от увреждането на околната среда, особено ако не е на тяхна територия. Басейнът на Амазонка е богатство на цялата планета. И Става дума, разбира се, за богатство, за благо на собствените местни жители на басейна на Амазонка, онези, които от хилядолетия и занапред ще живеят в Бразилия. И на тяхното благосъстояние най-вече посяга е, е правителството на Балсенаро. Европейският съюз трябва да се погрижи е, е за това местно население. Е, и на вниманието на италианската колега бих искал да кажа, че с удоволствие ще се върна в избирателния си район, за да докладвам какво правим по тези въпроси. От Триньо. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да започна своето изказване, като спомена Чико Мендес. Чико Мендес бе убит вече преди 30 на години в Бразилия за това, че защитаваше а, тази гора. От тогава десетки, дори стотици са били убити. А, последните 4 месеца 5 е, петима, извинете. Не може тук само да заклеймяваме Болсонаро, правителството на Бразилия и да казваме, че всички са виновни. Разбира се, че са виновни. Те носят отговорност. Но, от друга страна, искам да кажа нещо, което е важно. Обезлесяването и това престъпление срещу планетата, срещу биологичното многообразие, срещу живота, заграбването на земи от племената е геноцид. Всичко това е отговорно, има своята отговорност при нас, ние сме тези, които внасяме соя, за да храним добитъка и най-общо животните. Защото ние а, сме тези, които внасят а, и палмово олио и всяка една секунда площ с размера на футболни игри ще изчезва. Половината от обезлесяването света е в Амазонка – Нека да спомена нещо от четвърти век. А, онези, които не гледат своята отговорност, не виждат нищо. И трябва ние да погледнем отговорността в очите, защото ние до сега само гледахме малко пасивно, до някъде бяхме и съучастници, но трябва да знаем, че ние сме съавтори на тази драма. Ние трябва незабавно, и вие го казахте, господин комисар, и ние ще ви подкрепим, ние трябва да променим законите, трябва да направим така, че правителството да бди по спазването на международните споразумения. Трябва да прекратим всички тези споразумения за свободна търговия. Да, трябва да остане Европа отворена, но трябва да направим така, че да спрем и споразумението с Меркосур и с всички онези, които разрушават планетата и това трябва да стане сега. Благодаря ви. Следващият оратор етилимет от зелените. Благодаря, госпожо председател. Шокирана съм от това, което се случва в региона на Амазонка обезлесяването. 2019-2020 година бяха най-опустошителните за този регион. Аз също също така бях и шокирана от изказването на министъра на здравеопазването. Кореното население е е жертва на пандемията, но също така на обезлесяването и на заграбването на земи. Броят на заразените сред кореното население е два пъти по-голям, отколкото в останалото население. Тяхната земя се експлатира за да се произвежда соя и фураж за износ. Ние трябва да прекратиме това, трябва да спреме пагубните последици от спогодбата Меркосур. Благодаря ви.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 wir müssen in unsere handelspolitik instrumente aufnehmen die verbrechen an der indigenen bevölkerung und an der umwelt verhindern. sozial und umweltstandards in internationalen abkommen müssen verankert werden. Социално-екологичните стандарти следва да бъдат неразделна част от външнотърговските спогодби като подпишем спогодбата е, с Меркосур, ако Балсенаро е, не си спази своята част от сделката, е, ако, ако му напомним любезно, той ще ни се изсмее. Необходимо е цялостно регламентиране на снабдителската верига, за да я пресечем. Мария Рена, социалисти и демократи, благодаря. Що се отнася до положението в Бразилия и обезлесяването, не мога да не се присъединя към онези, които отправиха критични бележки към правителството на Пълсенаро за незачитането на правата на човека, на, на трудещите се, на целостта на своята територия по отношение на обезлесяването. Но бих искал да се съглася и с господин Дюран за нашата съвместна отговорност като европейци. Нашия дял от е, отговорността а, е, при прокарването на външно-търговски отношения, като Мерскосурската спогодба, която до сега се е доказала неспособна да гарантира опазването на околната среда. Вие ни казвате, че има задължителни клаузи в спогодбите за опазването на околната среда не само в Меркосур, а и в други спогодби и се осланяте на тези клаузи, според мен вие се заблуждавате. Тези клаузи могат да поддържат разговор, но няма да спрат когото и да било да унищожава околната среда. Така че на нас пропаганда и маркетинг не са ни нужни. Нужни са ни принудителни мерки, санкции, външно-търговски отношения, да, но възоснова на, на, на такива спогодби, които са, така да се каже, от ново, истинско ново поколение, благодарение на което да се налагат санкции на Бразилия и други подобни, които е, не играят според правилата. Да не говорим за европейските транснационални компании, които влагат средства в страни, не зачитащи правата на човека, е, е, увреждащи околната среда. И би трябвало да се даде възможност на заинтересованите лица да подават жалби безпрепятствено така че да се спре унищожаването на местното население днес е, в е, басейна на Амазонка. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Обез... Обезлесяването в Амазонка е резултат от политика. И то активна политика от... Да, това е всъщност нулева политика, защото тези, които унищожават тропическите гори в Амазонка, знаят, че могат да разчитат на съучастничеството на президента и, и неговото правителството. Между 2004 и 2013 година имаше беше създадена Агенцията за защита на тропическите гори и бе създаден фонд за опазване на горите. Тогава Бразилия пое и ангажименти по, на Копенхагенската конференция. Комисията предлага някои решения, предложи няколко решения тази сутрин, но аз не съм убеден, че те ще бъдат ефективни. Те няма да бъдат достатъчни. Също това въжи и за политическия диалог. Разбира се, че трябва да се води такъв диалог, но мисля, че няма да стигнем далеч с това. Мислите ли, че Болсонаро ще направи нещо? Не, той е от онези политици, които е, биват подкрепени от много и които които размахват е, е, Библията и кръста, но тяхната цел е да унищожат е, горите, които са абсолютно необходими за нашето просъществуване. Ако не се променят разпоредбите в Меркосур, това ще бъде всъщност награда за Болсонаро за неговата безотговорност. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Роуз от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Случващото се в Амазонка не може да ни остави безучастни. Тропическите гори са необходими за оцеляването на коренното население. Те са също така белия дроб на планетата. Но а, интензивното отглеждане на соя води до обезлесяване, до замърсяване на горите с пестициди. Същевременно Бълбълсанаро насърчава незаконната сеча и заграбването на земи. Това не е само бразилски проблем. Когато Европа преговаря Меркосур, когато подписва търговски спогодби, то нашите банки, нашите предприятия финансират на практика обезлесяването. Сега е момента да действаме. Обезлесяването продължава въпреки многобройни международни инициативи. Трябва да се действа сега и Европа да поеме лидерството. Утре ще е късно. Благодаря ви. Господин Уолт. От 70-та година нататък над 4000 км са били унищожени от Амазонската гора. Конгломератите в земеделието са изключително гладни за земя и те са основните двигатели на всичко това. Основната заплаха са неолибералните споразумения, сега говорим за споразумение с Меркосур. Като че ли комисията помага на бизнеса и то на големия бизнес, като не мисли за околната среда, както и за местното население. Сделката Меркосур ще доведе до повече разрушение, ще бъде зле за малките фермери и в цяла Европа. В момента сформираме ново правителство в този район, но като че ли нищо не се прави. Финафол и Зелените бяха против. Малките фермери в Ирландия не се притесняват само за живота си, а им е писнало от лицемерието. Говори се за намаляване на агри емисиите, а от друга страна се внасят храни от Южна Америка, които нарушават при производството си околната среда. Благодаря ви много. Господин Бернт Ланге е следващ от групата на социалистите и демократите. Благодаря ви, председателю. Наистина, обезлесяването на Амазонка не е нов проблем. Това е, е проблем, който тече от години. В такъв смисъл проблема с търговското споразумение не е най-важният. Важното тук е политиката, която се а, провежда, а тя е погрешна политика. Трябва да видим как можем да се намесим в тази политика на Болсонаро, за да може този проблем да намалее или да изчезне. Проблемът също е свързан с факта, че ние сме вносители на продукти от Бразилия. Това бе казано многократно вече. Така че ако тази страна на търсенето играе своята роля, то тогава наистина трябва да намерим решение точно в тази страна, която търси. И тук комисията като че ли действа малко дефензивно. Излязаха с една декларация преди време, в която казаха, че имаме нужда от повече мерки и що се отнася до ограничаване на търсенето, за да може да има еднаква условия за всички фирми, т.е. лоялна конкуренция. До момента обаче нищо не се случва и трябва точно от тази страна да работим излезе се с предложение на една колега в нейн доклад за наистина една разумна верига на доставките. Един подход, който да показва при какви условия можем да внасяме стоки от Европа. Чакам това да се случи на истина. Очаквам Европейската комисия да излезе идната година с предложение да има законодателни инструменти. Що се отнася до Амазонка, не става дума само за Болсинаро съвсем наскоро се гласува в Бразилия и стана ясно, че 88% от бразилците са против обезлесяването. Трябва да направим така, че техния глас също да бъде чут. Благодаря ви. Следващият оратор е Стефан Бижу от Благодаря благодаря, госпожо председател. Аз бих всички да си зададем въпроса. Какъв е смисълът от това, което днес вършим тук? в името на един по-добър, по-солидарен, по-справедлив свят, в който човекът и околната среда са в центъра на вниманието. Какъв е смисълът на всичко това? Ако приемаме на прага на Европа, на прага на Френска Гвиана, която е европейска, едно бразилско правителство от крайната десница, което хладнокръвно преследва своя престъпен план на унищожаване на Амазонската гора. Престъпно правителство по отношение на местното население, извършено престъпление срещу общото екологично наследство на човечеството. Думи не стигат да се заклейми това правителство. Казвали сме го хиляда пъти и също толкова хиляда пъти България сме се изправили пред арогантния цинизъм на тази крайна десница. А, ние а, а, всички се изолирахме, а, а, знаете, а, а, престояхме в а, карантина, а, а, за да спрем разпространението а, на вируса, а, докато а, през това време в Бразилия не само не бе сторено това, а продължи унищожаването на а, тропическата гора в Амазонка. За да оцелеем за напред, следва да можем да дишаме. И е, белите робове е, на планетата е, са два. Е, синият е, на океана и зеленият на нашите е, гори. Е, и светът днес е такъв, че съдбините ни са взаимосвързани, независимо къде се намираме е, е, на този свят. Още преди 50 години е, е един е, учен използва метафората за потрепването на крилата на една пеперуда там някъде в Амазонка, което ще промени хода на цялата човешка история. Нямаме повече време. От зелените. Уважаеми колеги, ние вакцина срещу изменението на климата няма да намерим, това е ясно. Тъй, че загубата на биологично многообразие, изменението на климата трябва да отново да станат наши приоритети след здравната криза. Що се отнася до Бразилия, обаче имаме пред себе си едно правителство, което а, а, цинично се възползва от здравната криза, а, която прикова вниманието на света днес, за да продължи своята антиекологична политика. И ние трябва да действаме. Всеки, който се съглашава с това правителство, участва в унищожението на тропическата гора и на местното население от басейна на река Амазонка. Ние сме все така, Европа, втория по големина вносител на соя. Е, е, нашата селскостопанска политика на практика се нуждае от фуражите от Бразилия. Е, трябва по някакъв начин да променим селско-стопанската си политика и аз е, призовавам германското правителство е, да се погрижи по време на председателския мандат на, на съвета да свали от дневен ред с погодбата с Меркосур. Изабел Сантос, социалисти. Благодаря, господин председател. Цифрите наистина са ужасяващи. През миналата година са изчезна, е изчезнала територия, която е равна на 20 000 футболни игрища. Тази година цифрите ще бъдат още по-ужасяващи. Бразилското правителство иска да се експлуатира около 60% от протек тропическите гори в Амазонка, включително и защитени зони и да раз, разреши минодобива в Амазонка, като разреши също временно и окрупняване на а, територии. Това е престъпление, екологично престъпление, геноцид. това заявиха ръководителите на коренното население, когато описваха последиците от политиката на Болсонаро. Нападения срещу ем, защитници на околната среда, представители на коренното население остават безна, безнаказани. Използвайки от пандемията се извършват престъпленията. Какво можем да направим? Да, защ, да защитиме е, горите, но най-вече да защитиме коренното население, което защитава своята гора. Можем да направим и нещо повече, обаче да забраниме вноса на продукти, които е, водат до обезлесяване и да забраним или накажем онези предприятия, които практикуват подобни практики. Господин Вайц. Благодаря. Благодаря, господин председател. 10 а, хиляди километра, квадратни километри изчезват всяка година в Ама, Амазонка. Няколко десетки и хиляди футболни игрища, които се превръщат в говеждо месо и соя но тази продукция е незаконна дори съгласно е, законите на страната, но Болсонаро насърчава потъпкването на човешките права на коренното население и тези незаконни практики. Но ние тук в Европейският съюз сме виновни, ние сме виновни за унищожаването на десетки хиляди квадратни километра гора чрез вноса на соя и говеждо. Ние хвърляме стотици хиляди, за да подпомагаме на нашите земеделци, за да бъдат конкурентоспособни спрямо външните си конкурентни. Какво можем да направим? Ние използваме от една страна средства тук, за да смекчиме последиците от промените в климата, а от друга страна хвърляме пари през прозореца, като купуваме говеждо и соя от Бразилия. Нека да прекратим веднага. Господ, госпожа Аврам от криза. Благодаря. По време на COVID-кризата, поради разрушаването на околната среда, забелязахме много интересни феномени. Изчисти се въздуха, Появиха се видове, животински видове, които не бяхме виждали от години. По градовете пък видяхме да се движат и фазани, и е, елени. Това може 2050 да се случи, ако обаче спазим всичко, което е записано в зелената сделка. Но забелязахме също и трагични елементи. Възползвайки се от това, че не се обръща внимание се започна заграбване на земи около а, Амазонка и бяха отсечени над 50% повече дървета, отколкото в предходния период. Незаконната дейност продължава. Трябва да ограничим оптимизма си като че ли, що се отнася до добрата воля на някои държави. Те като че ли не искат да действат както действа Европа.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 аз съм докладчик по новата стратегия за горите и, държа, и виждам какви са усилията, които полагат земеделските производители в Европа, за да отговорят на всички изисквания на зелената сделка. Ако обаче не наложим и на другите всички тези строги условия, не само няма да блокираме катастрофата в Амазонка, а ще насърчим нелоялната конкуренция, от която ние ще излезем губещи. Зелената сделка е наша, но не може да продължи да бъде само такава. Благодаря ви. От името на зелените, господин Холмгрен. Благодаря ви, господин председателю. Хората казват, че Амазонка е белите дробове на планетата. Но тя е точно обратното. Тя поема, тя поглъща много въглерод и това е най-деликатната част на климатичната система в света. Аз съм метеоролог и всички ние знаем каква е, ще бъде заплахата, ако продължаваме да губим гората. Значимостта на Амазонската гора за климата по света не е нещо, което трябва въобще да бъде дебатирано. Това е факт, това е научен факт. Така че всички в тази зала или унези в тази зала, които смятат, че економическите съображения би трябвало да имат предимство, всички вас ще попитам. Мислите ли, че можете да дишате годишни доклади или годишни сметки? Смятате ли, че може да се храните с пари? Ако не мислите така, то тогава моля, нека всички да се борим, за да преодолеем всичко това и да опазим планетата. Благодаря ви. Сега давам дамата на комисаря Синкевичус от името на комисията. Президент, благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Днешният дебат а, е, прозвуча с а, е, категоричното мнение на Европейския парламент а, е, за приоритетното значение на проблема за Амазонската гора. Проявява също така ясното съзнание, че многообразните предизвикателства, свързани с тази част от света, са са огромни, е, е, е, както от екологична, така от социално-економическа гледна точка и могат да бъдат решени само в партньорски взаимоотношения с страните от региона. Госпожо Магинес, вие с основание казахте, че следва да огледаме цялата снабдителска верига от край до край. Това е вярно, това е трудно, но ви уверявам, че тъкмо това правим аз работя в тясно взаимодействие с всички колеги, е, специалисти, за да обвържем екологичните и външно-търговските аспекти на проблема. Е, и позволете ми да ви уверя, че комисията не само осигурява значителна финансово-техническа помощ на страните от региона за преодоляването на предизвикателствата, разговаряме и слушаме внимателно това, което има да ни кажат местните жители, които са пряко засегнати и с риска, как, който вие, е, е, е, госпожо Бурхар, госпожо Матиас, споменахте. Работим и във вътрешно-политически план за намаляване на, на екологичния отпечатък на самото европейско потребление в чужбина. В това взаимодействие с службата за външно действие, с дипломатическите представителства на държавите членки. Работим по всички възможни дипломатически канали. Комисията вече действа в подкрепа на усилията навсякъде по света за преодоляването на корените причини на процеса на обезлесяване и за опазване правата на местните общности. Е, в това отношение аз очаквам е, с интерес е, резултата от бъдещата ви работа, госпожи и господа депутати, по нормативната уредба за спиране на обезлесяването по света. и особено в подготовка на предстоящата среща на страните по Парижското споразумение е, в Глазго е, и други подобни, е, е необходимо да засилим усилията си за опазване на екосистеми от критично значение. Не само за да се реши проблема за климата и за биологичното многообразие, а и за постигането на обща устойчивост, на обща издържливост. В отговор на мнозина от вас, които коментираха политиката на правителството в Бразилия, казвам, че ние се е, обръщаме към това правителство, към националните и регионалните власти непрекъснато с е, своите е, послания. Осигуряваме техническа помощ за възпиране на обезлесяването при наличието на готовност за сътрудничество, разбира се. И позволете ми да се съглася също с казаното от господин Стефанута, който ни напомня, че че проблемът за обезлесяването е, е, не, е, не е проблем само в чужбина. Той е на лице и тук в Европа. Не мога да не кажа при това, господин Стефанута, че аз внимателно наблюдавам ставащото в Европа и няма да се поколебая да действам решително и тук, у дома. И понеже мнозина от вас споменаха спогодбите за свободна търговия. Нека припомня, че всички наши такива спогодби образци, е, съдържат амбициозни клаузи, в това число за опазване на околната среда и устойчиво развитие. Това, че сме приключили преговорите с Меркосур, не означава, че е, приемаме всяка политика на всяко правителство от е, тази група страни. Очевидно. Но става дума за реципрочно поети ангажименти, в това число в духа на Парижкото споразумение споразумение. Това е начин да се води диалога, е, да се упражнява натиск, е, за да можем, понеже ние заедно поехме ангажименти в Париж, да можем да ги е, изпълним. И е, в това число е, Бразилия, е, страните от Меркосур е, са поели ангажименти по Парижското споразумение във връзка с е, обезлесяването. Имаме и ангажименти поети от частния сектор, като например преработвателите на месо в Бразилия наскоро се ангажираха да не купуват месо от наскоро обезлесени райони. В заключение, разбира се, работата е много и тя предстои. Ние ще продължим да работим по нормативното предложение, което ще ви представим до година. И аз за всеки случай смятам да работя в тясно сътрудничество с вас по този важен въпрос. Благодаря. Благодаря ви, колеги, за участието в разискванията. Закривам а, дебата. Прекъсваме работа до 13.30. Благодаря.